това, което чухме от вас миналата седмица. Нека да започна от следното. Нещо, което вие през последните седмици и дни казвате нееднократно. Вие казвате, парламентът е сърцето на демокрацията. Обаче, аз мога да кажа, че това е така, ако действително всички уважават системата по демократичен начин. Говорихте за равнопоставеност между половете. Казвате, че е, има възможност за първи път комисията да има е, жена председател. Също времено вчера вечерта жена, която е била министър-председател в, в своята страна, не беше избрана за председател на комисията по заетост. Важно е, когато говорим за правила, да не бъдем лицемери. un un ruolo al non Не можем да искаме консенсус и участие на парламента, ако самият парламент не спазва системата ДОНТ, когато се е, случват подобни е, ситуации. През последните дни и часове Написахте няколко писма. Думите отлитат, но писменото слово остава и вие сте поели ангажименти, например пред групата на социалистите. И тази сутрин се обръщаме към вас с искане за някои разяснения. Ето, например, госпожа Гарсия Перес поиска от вас да разясните как точно ще работи механизма за върховенството на закона. Ние също бихме искали да получим такива разяснения. През последните пет години господин Тимерманс си е, изобрети е, някои методи и изглежда ние и вие виждаме върховството на закона по различен начин. Иначе да, за климата важно е да се говори за промените в климата. И вие говорихте, че е важно да има фонд за справедлив преход, за да се подпомогнат пострадалите от последиците от промените в климата. Говорихте и за завършване на Съюза на капиталите. Обаче тези цели са амбициозни. Как точно възнамерявате да ги постигнете? Опасявам се, че някои от твърденията ви са малко объркани. объркани. Казвате, целта трябва да е 50%. Миналата седмица казахте 55%. На това не е малка разлика. Декларацията ви по-скоро включва намерения. В някои страни, както знаете, има много силна зависимост от въглища. Има сериозни въпроси е, които са били винаги важни за нашата политическа група. Говорите за европейска минимална заплата, говорите да се гарантират е, работни места на младите. Добре, но с какви ресурси ще го направите и как точно ще участват държавите членки в това? Иначе дадохте е, един хубав пример за е, беженеца, който е дошъл в Германия и сте го посрещнали е, с отворени обятия. Отлично. Обаче е, е, има беженци, да, но има и нелегални мигранти. И не искаме яснота по този въпрос, по въпроса за нелегалните мигранти. Миналата, година, миналата седмица имаше проблем с лице в нашата страна, което не е, е спазило препоръките на правораздаващите органи и е помогнал на лица да избягат от тях. Така че искам малко повече яснота от вас и по тези теми. Така ще успеем да вземем правилното решение след края на днешния дебат. Благодаря. Господин Ширдеван. Благодаря. Госпожо фон дер Лайн, много думи чухме, много слова отправени за гражданите на Европа. Аз получих и много имейли, свързани с номинациите. И искам да цитирам един от тези имейли. Като избирател очаквам един от номинираните водещи кандидати да бъде потвърден като председател на комисията. Номинацията на министър на отбраната според мен е решение, което е фатален сигнал, който изпраща Европейския съюз в посока на милитаризацията. С този цитат няма какво повече да добавя като критика по отношение на вашата номинация. Вие показахте каква е вашата визия и трябва да кажа, нашата визия за Европа е по-различна. Ние като политическа група сме против политиката на економии. Е, човек като вас, когато говори за бъдещето на Европа, трябва в крайна сметка да престане да говори е, в контекста на тази неолиберална политика. Не може да се говори за саниране на бюджетите на държавите членки. Тази политика доведе до там, че липсват инвестиции в образованието, в инфраструктурата и в борбата на срещу промените на климата. Хората, които страдат от тази политика, са именно гражданите на Европейския съюз. Госпожо фон дер Лайн, който иска да се бори против климатичните промени, трябва сега да започне да го прави. Който иска да го прави, трябва да инвестира в економическите и социални структури. Който иска да осигури социална справедливост, трябва да се откаже от неолибералната политика. 113 милиона хора в Европейския съюз са заплашени от бедност или живеят в бедност. И аз очаквам от един кандидат за председател на комисията нещо повече от прекрасни слова. Моята цел е след 5 години да няма европеец, независимо в кой е регион или на колко години е, да е заплашен от бедност, а да води достоен живот. За тази цел имаме нужда от съответните условия. Ето, например, вашите изявления за данъците бяха много обтекаеми. Аз Очаквам от един кандидат за председател на комисията кораж да се бори срещу данъчния дъмпинг и да се бори за затварянето на данъчните оазиси в самия Европейски съюз. Големите концерни също трябва да бъдат справедливо обложени. Говорите за повече милиарди за военната индустрия. Това са средства, които биха могли да бъдат използвани в социалната сфера, в образованието и, меди... и, и здравеопазването. Всички тези пари ще се използват за модернизиране на армията. Много или поне някои хора говорят за глобална армия, но това според мен е една ужасяваща визия. Какъв е резултатът в момента? Милитаризация на външната политика и ние сме категорично против като лява политическа група. Ние искаме да укрепим дипломатическите пътища за уреждане на конфликтите. Искаме да се застъпим за една международна конференция по разоръжаването. Освен това, европейските граници са най-смъртоносните граници в света в момента. Това според мен е политически банкрот от името на европейската политика. Все повече хора умират в Средиземно море. В същото време тези, които искат да спасяват хората в Средиземно море, биват инкриминирани. Аз Изслушах вашето изказване много внимателно и смятам, че нашата визия като визия за един мирен Европейски съюз, социален съюз, е, това са визии, които коренно си противоречат. Нашата визия е много по-различна от вашата. Господин Фараш. Well, the... Аз днес говоря отзад в пленарна зала, но както се очакваше в европейските избори, партията на Брекзит всъщност беше начално място. И сега се връщаме в това място, което беше по този начин унижено. Днес вие Казвате, че имате реална власт, ако искате да я използвате. Но предложението с госпожа Фон Лайен е опит Европейския съюз да наложи контрол над абсолютно всяка област на живота. Тя иска да изгради една недемократична система, някакво усъвременено виждане на падането на комунизма, в което обаче държавата има власт на всичко, а националният парламент вече няма да има никакво значение. Е, всъщност, в някои отношения това наистина ме радва, защото госпожа фон дер Лайн всъщност току-що направи излизането от Европейския съюз много по-популярно в моята страна. Но всъщност хората трябва да мислят за областта отбрана, защото тя е фанатик. Тя иска да изгради европейска армия. Ако това стане, НАТО ще престане да има каквото и да било значение в Европа. Разбира се, тук не бива да забравяме, че френския президент на 14 юли е, показа по време на дефилето в Париж бъдещата европейска военна сила и смяташе, че прилича на някакъв умален вариант на Наполеон. Но, както и да е, след пет години, може би, Европейския съюз на отбраната ще бъде наистина изграден и сигурно ще може да се използва и за нападения, а вие в парламента няма да имате контрол на това. Гласувайте срещу тази номинация в името на своите граждани. Благодаря. Сега ще чуем отговора на госпожа фон дер Лайн. Прего, сеньора. Лейла парола. Благодаря, господин председател. Съвсем честно трябва да кажа, когато слушах последния говорещ, искам да кажа още веднъж, ние много разчитаме на нашите британски приятели да работим с тях и в бъдеще добре, но в крайна сметка, господин Фараж, от такива като вас може да се откажем. Das, das ist das Schöne. И това е хубавото в Европа. В Европа се сключват съюзи между страни на доброволни начала. Съюзи, защото ние разбираме, че по силни сме заедно, защото Предизвикателствата в света са толкова големи, че сами не може да се справим, но когато сме заедно, когато имаме мека сила, която е специфично европейска, която сила почива на европейските ни ценности и които ни прави силни да се справим с предизвикателството на бъдещето, това е нещо съвсем различно. Ето защо искам да се спра тук на някои от те проблемите. Социалната економика. Това е нещо специфично, уникално, европейско нещо. Една силна економика е в центъра, но ние знаем, че всички ние трябва да положим усилия, за да се създаде една силна икономика. Но тази икономика разпределя благата между хората. Ето защо говорим в този контекст за социалния стълб стълб, който е прият от трите европейски институции. Т.е. това означава, че има една силна подкрепа за тези основни теми в Европейския съюз. Никога няма да сме перфектни, но трябва да положим усилия да ставаме по-добри и именно да положим повече усилия да укрепим основните теми в социалния стълб. Сега въпроса за устойчивостта. Това е нещо също много важно за нас. Те са водеща тема за нас. Устойчивостта е от наш общ интерес. Ние всички разбираме вече, че часовникът, тиктака и нашето време е ограничено. Планетата ни има нужда от помощ. Основата за нашия живот, ресурсите, са заплашени те трябва да се развиват в един устойчив контекст, в един контекст, който защитава промените на климата, така че устойчивостта е също наш общ интерес. Сега по отношение на двете стъпки, е, отговарям на вас. Сега, тези две стъпки трябва да вървят паралелно. Е, да, наистина, трябва да има в Европейския съюз промяна, но също така знаем, че паралелно с това трябва да проведем и, и промени на глобалната сцена. И тук Европа може да играе водеща роля, даже трябва да поеме водещата роля, да се осъществи тази промяна. Ето, пром... има, имаме споразумението от Париж. То обвърза много духове, нека продължим този дух на Парижкото споразумение. Нека го подкрепим. На следващо място, основна задача е дигитализацията. Тук също трябва да работим заедно. Трябва, трябват ни от страна, от една страна силите, които ще отведат напред нашата економика, но от друга страна трябва да се съсредоточим и върху етичната рамка за е, изкуствената, изкуствения интелект и киберпространството. Трябва тук много да сме внимателни и да сме много премерени. Като европейци трябва да поемем водеща роля и в киберпространството. Там върлуват рискове, кои, с които може да се справим само е, заедно. Това са рискове, които заплашват обществото ни и економиката ни. И с тези рискове може да се справим само заедно. Хората в цифровизацията, това е нашата най-благородна задача на социалната ни економика. Основният принцип е защитата – начинът по който са формулирани работните условия, те, този начин трябва да бъде пренесен и в цифровия свят, в виртуалния свят. Хората, които работят в цифровия сектор, трябва също да бъдат защитени. И това са предизвикателства, с които също може само заедно да се справим. Аз, е, дами и господа, ви изслушах с голям интерес. Господин Мойтен, чувайки това, което казахте, за мен е много добро. Много се радвам, че от вас няма да получа е, нито един глас. Всъщност това и очаквам от вас. Благодаря ви за това. c'è una richiesta una richiesta di intervento ai sensi del Имам искане за изказване по процедурен въпрос. Beziehen auf Annex 7. Анекс 7 от член 1 и член 2 искам да помоля да се задействат тези членове за проверка на конфликт на интереси. Дали съществува такъв конфликт тук? Моля за тази промя... за, та... за, за приемане на моето предложение. Е, sì, però il suo non è un appello, un richiamo regolamento, per cortesia, e quindi continuiamo con il dibattito. Е, това не е, е, това не е процедурен въпрос. Е, продължаваме работата си. Господин Каспари, заповядайте. Е, Уважаеми господин председател, ние като ЕНП и като германски християн-демократи влязохме в тези избори с водещия ни кандидат Манфред Вебер. Но след избора в съвета видяхме, че тази концепция бе потъпкана – в Европейския парламент някои политически партии нямат коража да предложат водещ кандидат като кандидат за комисията. Виждаме го това, за това, госпожа фон дер Лайн, ние ще ви подкрепим като кандидат за комисията. На второ място, Европейският съюз е в много тежка ситуация. Вие имате един огромен пакет от задачи пред вас. Вие и през последните години сте се справили с огромни предизвикателства. Ние в Европейския парламент успяхме да говорим с много политически групи, не с всички, защото има политически сили, които искат да разрушат Европейския съюз, но ние успяхме да създадем компромиси с всички проевропейски партии в парламента в името на европейските граждани. За това ви моля, приемете този Европейски парламент на сериозно като един истински партньор, партньор, който с чиято помощ може да опосредствате бъдещите развитие в Европейския съюз и да преодолявате блокадата в съвета. Господин Мойтен, чухме вашата терада срещу госпожа фон Вчера вие не успяхте да, по, да постигнете мнозинство във вашата собствена партия като делегат, така че не, не, не отреагирайте вашия яд от това спрямо госпожа фон Потърсете си друга платформа. Грация, президенте. Синьора Фондерлайн. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо Фондерлайн, вашата номинация възникна след доста сложен блокаж в Европейския съвет, който не постигна мнозинство, по който да било отшпицен кандидатите. Е, това е, е възможност по правилата, но политически и институционално е удар за нас и трябва да се опитаме да възстановим да се възстановим от последиците, за да можем да продължим да работим демократично. Нашата политическа група е, и други политически групи проведоха разговори с вас и нашата подкрепа е свързана с поемането на ясни ангажименти от вас – това е възможност да се погрижим Европа да чуе гражданите си. Само по този начин може и нашата работа да е убедителна, и вашата работа да е убедителна, и съветът да не избегне обвинения, че не чува хората. Затова вие поехте сериозни ангажименти, включително и за устойчивост и ние настояваме за повече публични инвестиции, да се използва повече възможността за гъвкавост при финансирането, за да се насочи към економически растеж, постигане на заетост, развитие на бизнеса, върховенство на закона, хуманитарни коридори, и нови възможности за хуманитарна помощ, сътрудничество в най-важните области. Ценим поетите от вас ангажименти и ще се борим с всичка сила, за да се спазват те. В писмото ви до нас, както и в дебата, ясно виждаме, че новите ни партньори в комисията ще бъдат проевропейците. И по никакъв начин не бихме приели е, каквато и да било отстъпка от този принцип. Трябва да е ясно на всички, е, че националистите е, не могат е, да участват. Госпожо фон дер Лайен, в, наша, в лицето на нашата политическа група ще намерите внимателен слушател, но също и много заискателен слушател. И ако не изпълните ангажиментите, е, които сте поела, е, няма е, да ви предоставим своята подкрепа. Ако от друга страна ги изпълнявате, можете да разчитате на лоялната ни подкрепа. Ще се борим за по-справедлива, по-обединена Европа. Благодаря, господин Сежерне. Благодаря, господин председател, госпожо Фандер Лайен. Аз ще бъда кратък, тъй като ние трябва да си разпределим минутите в френската делегация. Мисля, че вие имате убедително мнозинство от проевропейци в тази зала, които ще ви подкрепят да Националистите е, предвиждаха да имат мнозинството в парламента, но както е, виждаме днес, проевропейците могат да се видят на, навсякъде по банките в пленарна зала. Ние подкрепяме въглеродната неутралност, е, данъка върху CO2, това, което предлагате за климата, това са важни детайли за политическите групи в тази зала, които са проевропейци. Също така би трябвало да се помисли за условия и в търговските споразумения, които да предвиждат изпълнението на споразумението от Париж – ако имаме проевропейско мнозинство в тази зала, то имаме нужда и от проевропейци в нашия проект. Тези, които казват, че проблема с климата е неотложен, са прави. Същевременно тези, които ни напомнят за историята на парламента, трябва да имат предвид, че е необходимо да изградим мнозинство около вашата кандидатура. Това диктува отговорността. Не виждаме вашия ангажимент. Може да разчитате на проевропейците тук. Благодаря, господин Гиголд. Frau Ministerin von Госпожо министър Фондерлайн, вие ни предложихте една зелена сделка, но в тази сделка има зелено заглавие, но съдържанието е не е зелено. Предстоят ни две кризи измирането на видовете и кризата с климата. За климата бе казано, трябва 55% да намалим въглеродните емисии до 2030 година. Вие не казахте, че заставате за тази цел, а това е мащабът. Мащабът за младите хора, който е, хората искат да видят реализиран. Искаме да имаме 55% като обвързваща цел по-малко парникови газове до 2030 година. На следващо място, вие е, сте живели в Хановер по-голямата част от живота си и аз там, в този регион, съм броил водните кончета и пеперудите. Много голяма част от тези видове вече не съществуват. Вие не се ангажирате с една политика насочена към подобряване на видовото разнообразие и едно екологично селско стопанство. И на следващо място, в заключение, европейските външни граници са голям проблем въпросът Въпросът към вас е заставате ли зад един твърд мандат за Фронтекс? Вашите, вашата реч беше добра, но съдържанието в нея липсваше. Благодаря. Моля, О, спазвайте времето за изказване, колеги. Следващият оратор, господин Зани. Президенте, министро... Благодаря, господин председател. Госпожо министър фон дер Лайен, в своето изказване не казахте нищо, което да ни изненада особено. Такива изказвания сме чували много пъти тук, в тази пленарна зала. Все обещания, е, обещания, които и вие няма да успеете да спазите. Всъщност пътят напред не е лек е, и това е известно на всички ни. Опитвате се да обедините интересите на две различни партии, искате контрол върху иммиграцията, искате по-реалистичен и прагматичен подход към економиката, подкрепяте промишлеността. Това от една страна, от друга левицата е по-идеологичен подход, който иска всички да бъдат приветствани тук и който иска да се подхожда амбициозно за климата. Е, трябва да решите, наляво ли клоните, а така не изглежда на нас. Или, е, както изглежда от изказването ви днес, искате по-прагматичен подход, който да позволи Европа да излезе от е, сложната ситуация, в която се намира в момента. Трябва да се сложи край на тази безкрайна криза. Говорихте за спасяване на живот в морето. Добре, само че има милиони европейци, които страдат заради грешната политика, която се прилага от мнозинството тук. Не чух каквото е да било за ужасяващото положение в Гърция, което се дължи на Европейския съюз. Изглежда ми, че не искате да предприемете действителните радикални промени, които са нужни на хората в Европа. И също времено това, че искате да изключвате, да не чувате идеите на хората, които имат различно мнение от вашето, няма да ви помогне да вършите работата си добре. Ние не смятаме, че вие представлявате промяната, която ни трябва. Е, опитвате се да запазите, е, да съберете мнозинство, но няма как да задоволите всички. Е, гласовете от тази част на пленарната зала няма да отидат във ваша подкрепа. Знаем, че този парламент, този мандат няма да ви подкрепя през следващите пет години. Колегата Циле, благодаря. Госпожо Фондерлайн, в политиката понякога е необходимо да има големи мнозинства, но също така е важно да знаем какво обещавате вие. Вие сте като някакъв готвач в реномиран ресторант, който ни говори колко прекрасно ще е бъдещото ястие, с какви прекрасни подправки и съставки. Същевременно, мисля, че трябва да имаме предвид следното. Миналата седмица вие дойдохте в нашата група и казахте, че ключов фактор е субсидиарността. Днес го казахте на 13-та минута от своето изказване. Не мисля, че това, което предлагате, ще ни доближи до гражданите, че квалифицираното мнозинство ще ни доближи до гражданите или е добра идея. Така че е, съжалявам, но днес сме доста разочаровани. Колегата Ферейра. Благодаря много, господин председател. Госпожо фон дер Лайен, в е, Европа от е, десетилетия хората, принадлежащи на вашето политическо семейство, определят реда, който води до бедност, до нестабилност за милиони граждани, до неравнопоставеност между мъжете и жените. Е, в е, услуга на големите капитали се е, жертва екологията, жертва се климата, жертват се обществените услуги ние искаме Европа на социална справедливост, Европа защитаваща околната среда, солидарна Европа, мирна Европа. И е, тази Европа няма как да бъде родена от консенсуса на предходните десетилетия. Ние ще се борим тези е, идеали да бъдат е, постигнати. Господин Сонеборн, минута и половина. Либе фрау фон дер... Уважаема госпожа фон дер Лайн, добре дошли. Радвам се, че не съм най-несериозният представител на европейската демокрация. Йозеф Борел е един испанец, който е трябваше да се откаже от председателския си пост в едно училище, защото бе забравил да обяви 300 евро хонорар. Кристиан Лагар трябва да оглави Централната банка Шарл Мишел е, трябва да оглави съвета, който не успя да осъществи едно добро, добре функциониращо национално правителство. И госпожо, вие, е, госпожо фон дер Лайн, е, като немска министърка, която не успя да управлява своето министерство добре и е замесена в скандал с прекалено високи хонорари за консултанти. В целия този контекст вие говорите против Орбан и Салвини а, и е, искате да вземете поста на председател на комисията. Според мен това не, този пост не бива да се предоставя на лаици. господин Тойч. Благодаря ви. Позволете ми да кажа каква е позицията на нашата група в НЕП. Председателят на Европейската комисия трябва да защитава външните граници, да работи по проблема с миграцията тогава, когато миграцията заплашва ежедневните навици и мира на нашите граждани. Също така, трябва да имаме предвид член 4 от договора, съгласно който Европейският съюз зачита националния суверенитет – и неделимост на територията на държавите членки. През последните години е, виждаме, че левицата в Европа, както и повечето промигрантски партии, се позовават на член 7, като се опитват да се отърват от член 4 в договора. но вие като председател на комисията ще трябва да бъдете и пазител на договорите, следователно и на държавния суверенитет. На трето място искам да спомена регионалното развитие, селското стопанство. Това са много важни теми и тук също трябва да има европейско сътрудничество – съгласно член 3 за териториалното и економическо сближаване. Необходимо е при бъдещата многогодишна финансова рамка никой да не се чувства наказан. Напротив, трябва да се помага на държавите членки, които нямат достатъчно средства. Те трябва да наваксат. Благодаря, госпожа Дали. You, next... Благодаря, господин председател. През следващите пет години имаме нужда от лидерство. Лидерство, което не смята, че трябва да се действа така, както винаги сме си действали. Трябва ни Европейска комисия, която е амбициозна, прогресивна и, и която не е резистентна спрямо промените. Европейския съюз, казвате, трябва да стане климатично неутрален до 2050 година и смятате да предприемете първите крачки през следващите 100 дена. Но що се отнася до целите за 2030 година, този парламент поиска цел за 2030 година 55%, защото само това ще спази и дългосрочната стратегия и целите от Парижското споразумение. Говорите за разширяване на схемата за търговия с емисии. Авиацията и морския транспорт трябва да бъдат да дадат своя принос, но схемата за търговия с емисии не може да бъде разпространена до целия транспорт. Затова искаме е, да не се отказвате от стандартите за CO2, по които сме се договорили. Трябва ни повече за околната среда, трябва да се ангажирате е, да има стратегия за биологичното многообразие. Разбираме и позицията ви за нетоксичната околна среда. За Европейския съюз е необходима също и нова промишлена политика. Индустрия 4.0, където да не се съсредоточаваме само върху дигитализацията и автоматизацията, където се включва и екологичния елемент. Да вземаме предвид бъдещето, бъдещите работници, студентите и миграцията. Говорите за ново начало в областта на миграцията, като на демократ от една от държавите членки, които се намират точно на границата, ви уверявам, че миграцията трябва да стане приоритет. Солидарността не трябва да бъде просто красива дума. Предложение на като регламента от Дъблин трябва да се прилагат да станат правно приложими. Трябват ни политики, които да променят ситуацията, за да се раздвижат нещата, европейския проект да тръгне по-бързо напред. И точно на тези политики ще настояваме в групата на социалистите и демократите. Една минута, госпожа Волден. Заедно с други колеги от Обнови Европа искам да подкрепя госпожа фон Системата пред нас е разрушена, но аз бях избрана от милиони британци, е, които искат най-доброто от Европа и искат ние да останем. Би било глупаво да се откажем от тази възможност. Европа има нужда от действие, а не от, е, от невъзможност за вземане на решение. Ако аз ви подкрепя, е, очаквам от вас е, също ангажимент за действие, а не просто с празни слова, слова отправени към Тъблинското споразумение и климатичните промени. Очаквам вие да използвате вашето влияние навсякъде, където може, така че Великобритания да остане част от европейското семейство. Господин Ейхаут за една минута. Благодаря ви. Госпожо министър, благодаря ви за речта. В сравнение с миналата седмица има напредък, но ние си задаваме въпроса за какво гласуваме, за кого гласуваме. Има толкова много промени. Например, като говорите за климата, вие говорите за минус 50, минус 55, но какво ще направите през декември 2020 година? След това Говорите за програма за биологичното разнообразие, но няма нито дума във вашето изказване за селско-стопанските политики. Казвате, че ще удължите схемата за търговия с емисии. Какво означава това? Всъщност имаме цената на въглеродните емисии, която е обвързана и с нашето автомобилостроене. Но така или иначе, вие говорите много, а казвате малко. Вие подкрепяте ли Европейския парламент е, и процедурата по член 7 срещу Унгария? Моля ви да бъдете конкретна. Господин Бей. Мадам Вандерлайен. Госпожо Фондерлайен, преди 5 години в тази пленарна зала Онзи, когато искате да наследите Жак Клод Юнкер, заяви, че неговата комисия е комисията на последния шанс. Това означава, че може би вашата комисия, комисията на ликвидацията, докато се стигне до действително европейско сътрудничество, методично се прибягва към непрозрачни процедури за назначаване на ръководители на важни европейски институции. И вие сте представителка на това. Тази сутрин казвате, че още по-силно отивате в тази посока, настоявате свободната търговия, която е зле за нашата економика. А, говорите, че трябва да се премахне единодушията по някакви теми. А, говорите, а, че трябва още повече да се подкрепя многокултурното многообразие, което всъщност разрушава страните ни и за това няма да получите нашата подкрепа, госпожо Фандерлайн. Господин Лундгрен, една минута. Так. Фру von der Благодаря ви, госпожо Ван Вие вярвате в Обединени европейски щати. Държавите членки според вас трябва да загубят в бъдеще голяма част от, вашия, от своя суверенитет и най-разумното, което ние може да искаме е едно сътрудничество между държавите членки. Ние не подкрепяме централизация. Държавите членки трябва да могат да запазят своята идентичност, история и суверенитет. това, което вие трябва да подкрепите е не вашите собствени амбиции, а хората по региони. Но това, което чух тази сутрин от вас, ме убеждава, че вие не сте подходящи за председател на комисията. Госпожа Метес. Снира Вандерлайн. Снира Шуаки. Госпожо Вандерлайн. След като вие написахте своите писма, дойдохте тук, за да представите а, свои идеи, които бяха отхвърлени в тази зала в миналото. Това, от което Европа има нужда днес е да направи своя избор. За това искам да ви попитам, като говорим а, за кохезията, например, или сближаването. Какво ще правим? Дали ще се борим срещу измененията на климата в полза на планетата или в полза на индустрията? Какво ще защитавате вие? дали ще се борим за бизнеса или за публичните услуги, дали ще защитаваме интереса на работниците или ще унищожим този интерес. Какво искаме в Европа? Дали искаме политика на прием на мигрантите или едни затвърдени граници? Ние имаме нужда от ясни думи, а не от обещания. Европа не може да поеме повече. Grazie, signora Presidente Сеньора Presidente дезинята, коме... Госпожа Бекин, благодаря, госпожа председател. Като жена и майка на три деца, се радвам, че за първи път има жена кандидатка за председател на Европейската комисия. Ясно е, че това е крачка напред, но се надявам, че промените няма да спрат до тук. Правителствата, които подкрепиха вашата номинация, очевидно са сметнали, че сте подходяща за тази висока служба но същевременно има пакет предположения, които са представени по рогатен начин. Ние в Европа искаме да живеем заедно и за това трябва да сме способни да вземаме решение заедно. Всички да бъдем включени в взимането на решения. Госпожа фон дер Лайен, след заседанието Говорихте за основна заплата в Европейския съюз, нов пакт за миграцията, амбициозни реформи за климата и гаранции за участие на Европейски парламент. За това движението 5 звезди възнамерява да подкрепи вашето предложение, но трябва всеки ден през следващите 5 години да доказвате пред нас, че сте достойни за нашето доверие. Няма да се поколебаем да ви задаваме трудни въпроси. Трябва да се защитават хората в Европа и хората в Италия. Е, защитата на Европа не означава просто някой да е французин, италианец, германец. Трябва да работим е, така, че да докажем пред е, света, че Европейският съюз е много повече от сумата на частите си. Надяваме се, че вие ще бъдете промяната, която е необходима на Европа. Господин Гонзалес парламент. Всички знаят, че третирането на този парламент от страна на съвета не беше уместно, но също така всички знаят, че сега не е момента за институционална криза. Парламентът не може да даде доводи в ръцете на антиевропейците би трябвало да поеме своята отговорност парламентът. Съветът сбърка, но парламентът не може да си позволи да бърка. Затова трябва да ви се доверим, защото в един свят в криза Европа не може да остане без никой на челото. Затова и трябва да имаме предвид, че Европейският парламент е проявил своето уважение към вас, но и вие проявихте своето уважение. Вие искате да се борите с догматизма, да не се прави разлика между изток и запад в Европа или между север и юг. Вие сте от партията, която спечели изборите, следователно вашата кандидатура отговаря на желанията на европейските граждани. Говорихте за върховенството на закона, за първенството на конвенциите. За това съм сигурен, че ще имате предвид и единството в Испания. Вие трябва да бъдете избрана, защото да се гласува против вас означава да гласуваме против Европа. Крайно време е една жена да оглави Европейската комисия. Госпожо Лайн, всички ние, които вярваме в равенството между мъжете и жените днес, казвам днес и никой друг ден не можем да пропуснем възможността да ви подкрепим. Благодаря, господин Мораес. Госпожо министр Лайн, има причина, поради която вие се спряхте на критичните точки за моята група, а именно Дъблинския процес и допълнителния е, законодателен механизъм. Това не са всички важни въпроси. Вие говорихте за социалния стълб и климатичните промени, но е, това не са единствените въпроси. Вие казахте правилните думи, които не искахме да чуем – но както казаха и, другите, и други колеги, и трябват ни конкретни концепции. Ето, например, Дъблинският процес. Е, ние всички знаем, че имаме нужда от квалифицирано мнозинство в държавите членки. Имаме нужда е, е, от решение в съвета, защото в противен случай хора ще продължат да се давят в Средиземно море. Е, много неща не споменахте. Инкриминиране на неправителствени организации, хуманитарни коридори. По всички тези въпроси имаме нужда от конкретни концепции. Върховенството на закона, вие го споменахте, но санкциите срещу Унгария и Пълша, е, тук липсва съществена конкретика. Аз съм от Обединеното кралство. В момента хората по Твитър говорят за това, че вие искате да отложите срока на излизане за Обединеното кралство. Вие не искате всъщност това. Вие говорите за е, аргументи в полза на евентуално такова предложение. Въпросът е, че ние имаме нужда от прагматика, прагматика във ваше лице, с която да работим. Така че прагматичното сътрудничество с вас е пътят напред, а не просто фантазии. Господин Карикано. Благодаря, госпожо председател. Госпожо фон дер Лайн, поздравление за отличната реч и поздравление за отличния процес. В последните седмици, през което време работихме с, работихте с Обнови Европа, за да включите нашите приоритети и действително съгласен съм с казаното от колегите. Действително, вижда се промяна в вашето отношение, вижда се това, че поемате ангажименти и Европа се е, изправя пред сериозни предизвикателства, хвърлени от популистите, от националистите а и гражданите в Европа се е, безпокоят е, че те ще успеят отново да построят стените, да вдигнат граници между страните в Европа. Очевидно е, че госпожа фон дер Лайн си дава ясно сметка, че това е грешната альтернатива и ясно ни показва, че може и е способна да работи с всички нас за изграждане на по-добра Европа и е готова да реагира на всички безпокойства по отношение на демократизацията, по отношение на климата, по отношение на дигитализацията, по отношение на фрустрацията спрямо мерките, които бяха предприяти за кризата в Европейския съюз. Е, и така, е, може би не всичко е включено в пакет, но сега е момента да се обединим и да кажем не на популизма и национализма и да на една по-добра Европа, нещо, което ни предлага госпожа фон дер Лайен днес. Господин Жадо, една минута. Мадам на кандидат. Госпожо кандидат, по време на изслушването вие казахте, че подкрепяте споразумението между Европейския съюз и Меркосур – как можем да ви вярваме, че ще защитавате климата, след като вие отстъпихте пред президента Болсенаро в това споразумение, той унищожава Амазонка? Също така, как да ви вярваме, че защитавате правата на жените, след като Болсонаро ежедневно посяга на жените, на хомосексуалните? Това ли е социалната Европа, която обрисувате. Госпожо кандидат, споразумението с Меркосор е много лошо. То означава, че нашите селени просто ще изчезнат. Ако вие искате да защитите европейския проект, ако не искате да продадете Европа на мултинационалните компании в селско-стопанския бизнес – ако искате да я продадете обаче на тези, които са отвъд океана, тогава подкрепете Меркосур. Ако отхвърлите Меркосур, тогава ще повярвам на заявените ви ценности. Благодаря колегата Мадисън. Uh, Благодаря. Имам само една минута за това ще бъде кратък. Е, има противоречиви мнения в залата, но това е демокрацията. Аз се срещах с господин Тимерманс преди. Е, от него разбрах, че има проблем в съвета за кандидатурата му в комисията, но неговите политически визии бяха доста ясни. И, и аз не намирам голяма разлика между неговите визии и визията на госпожа фон дер Лайен. Имам само 10 секунди, в които искам да кажа следното. Всички държави членки от Шенген са се споразумели, че трябва да защитаваме външните си граници, както го прави в момента Унгария, Италия. 1 милиард евро са отделени за това. Трябва да преустановим трафика на хора. Много хора тук всъщност подкрепят трафикантите и миграцията. И ние казваме, а, имаме проблем на границите и толкова. мисля, че с този важен проблем като кандидат за комисията трябва да се справите. Mevrouw de voorzitter, de eerste conclusie die ik eigenlijk trek van dit hele gebeuren is dat de spitsenkandidaat... Господин Епинг, уважаема госпожо